Buenas tardes. Buenas tardes, señoras y señores. Добър ден, госпожи и господа. Процедурен въпрос. Господин председател, просто искам да предупредя всички колеги относно изказвания на някои френски колеги относно гласуването в Страсбург по въпроса за ромите, представители на френското правителство, като че ли пренебрегват Европейския парламент, те ни обвиняват, че се занимаваме с нещо като политика, че не разбираме от човешки права, от право като цяло. Обвиняват ни, че пренебрегваме правата, които са ни дадени Радвам се, че комисар Малмстром е тук. Е, вижте, в този документ има един текст, който споменава комисар Рединг и изгонването на ромите от незаконните лагери. Аз смятам, че френското правителство ще трябва да даде обяснение за своите действия, защото говорим за роми. Тук се обръщам към колегите от Румъния и България. Френското правителство няма как да ни учи да бъдем реални европейски граждани, когато то не се държи както трябва. Обръщам се с апел за солидарност към вас, господин председателю. Искам да чуем, ако може, от комисарите Рединг и Малмстрюм, какво точно са казали представителите на френското правителство. Ще ви дам копия, господин председателю, на вас и на комисаря. Благодаря. Отбелязваме си вашите коментари. Както вие самата казахте, имаше миналата седмица гласуване в пленарна зала. Естествено ще разгледаме възможността за последващи действия с оглед на гласуването. Това ще стане по време на заседанието на координаторите. Госпожо Вержат, моля ви да започнем работа по дневния ред. Ако може, първата точка е представен от члена на комисията Сесилия Малмстръм. След като чуем нейното експозе, ще работим по останалия дневен ред. След това ще има заседание на координаторите. Там ще решим какво ще правим с оглед на гласуването от миналата седмица. Какви ще бъдат последващите действия? Както си спомняте, става въпрос за гласуване относно изгонването на ромите от Франция. Тогава ще разгледаме и отговора, който сме получили от френското правителство. И така, сега както е споменато, в дневния ред започваме по обичайния начин приемане на дневния ред. Първа точка няма промени, няма възражения, дневния ред е прият. На второ място, по отношение на съобщенията на председателя, един коментар по отношение на крайния срок за измененията по предложение на докладчика. Насочваме вашето внимание към факта, че крайния срок за изменение за така наречената директива за разширяването по отношение на пакета за предоставянето на обежище е 29 септември на обяд. Един ден след представянето на проекто доклада. Значи 29 септември, 12 часа на обяд. Доклада вече е на лице на всички официални езици. Ако имате въпроси, може да се обърнете към секретарията на Комисията по граждански свободи. Преминаваме към одобрението на протокола от предишното заседание на Комисията по граждански свободи. Имате всички протоколи. Ако няма възражения, ще ги счетем за одобрени. Преминаваме към четвърта точка. Тя се нарича скорошно развитие и бъдещи приоритети в областта на вътрешните работи. За нас е удоволствие да приветстваме още веднъж комисар Сесилия Малмстриом. Тя ще направи преглед на постигнатото и приоритетите в областта на вътрешните работи. Практиката да приемаме комисар Малмстриом е много добра. Тя започна в началото на май и тази практика се оказа не само важна, но и полезна тъй като по този начин се улеснява нашата работа. Добре дошла, госпожо комисар, ще чуем вашето експозе и след това ще имаме време за дискусия. Комисар Малмстрем. Е. Благодаря много, господин председател, уважаеми господа депутати. И за мен е удоволствие да ви видя отново. Доста много неща се случиха от последната ни среща през май, така че се радвам, че съм тук, за да говорим за случилото се и за това, което предстои да се случи тази есен. Много се радвам също така и за това, че нашето сътрудничество се развиваше добре през този период и се надявам то да продължи и така и по-нататък. Няма да навлизам в подробности по всяка една точка, но с удоволствие ще отговоря на въпросите ви. Първо, какво се случи през последните месеци? Първата тема е политиката по отношение на миграцията. Преди лятото комисията прие два законодателни проекта за легалната миграция. Едната е за прехвърляне, за командироване в рамките на корпорациите. Там има процедури е, за бързо разглеждане е, когато служители е, се прехвърлят от трети страни в клонове на същата компания в е, държава членка. Що се тази до сезонните работници, има разрешение за пребиваване до 6 месеца и разрешение за допълнително, за многократно влизане. Бързо приемане на тези предложения може да помогне за доброто развитие на обща политика по миграцията и да допълни, допълни другите мерки в стратегията 20, за 2020 година. По регламента за службата за беженците на Европейския съюз работим сериозно и се надяваме, че през 2011 година службата ще действа. Друго нещо е, че през последните месеци е провеждаме конструктивен диалог с гръцките власти, което надяваме се ще доведе до значителни подобрения в е, гръцката система за приемане на бежанци. Има план за действие от страна на гръцките власти и след е, няколко седмици ще посетя Гърция, за да обсъдим прилагането на този план и да видим как можем е, ние да помогнем. ПУСИС-2, въпреки някои е, трудности, един от ключовите тестове бе минат през март и така бе демонстрирано, че предложената система е, е достатъчно добра. Сега преговаряме с компанията и ще имаме предварителна оценка на разходите за Октомврийския съвет по правосъдие. По визите. Кода за визите модернизира цялото законодателство и ще, а, свързано с визите и ще наблюдаваме неговото приложение. В края на май се реализираха визите за гражданите на Албания и Босна и Херцеговина. Има експертни групи от тези две страни. И а, днес трябва да ви е изпратено предложението, което е изготвено по Тайван и включването му в положителния списък. Вече а, това предложение ви е изпратено. Иска се пълна, а, пълен в режим. До края на годината ще бъде е, подписано споразумение и за е, безвизово пътуване с Бразилия. През юни подписахме облегчение на визовия режим с Грузия. В, през октомври ще влезе в сила това споразумение. Що се отнася за споразумението SWIFT? Благодаря за е, вашето а, сътрудничество. Споразумението бе сключено. Това е благодарение на а, сътрудничеството на всички институции. И това споразумение а, е добро и за основните права, и за общата сигурност. През януари на изслушването си на, ви направих няколко обещания. Първо обещах да поддържам а, да работя по обмена на информация във връзка с борбата с тероризма. Е, тези е, две обещания бяха изпълнени през май. Имате информацията за тях. В тази връзка са е, обединени е, по един много прозрачен и последователен начин всички инструменти, които са на разположение, защото гражданите имат право да знаят какво, каква е рамката, какво е, какви са разпоредбите. И така вече ще има ясна представа за това кога и къде са необходими инструментите и как да се използват. Това ще е много полезно, когато ги преразглеждаме. Съобщението за законодателната инициатива по постиженията за борбата тероризма. Там има някои предизвикателства. Има и искане от Европейския парламент и документите обединяват информацията за ситуацията. Що се отнася до химикалите, които могат да се използват за експлозиви, взети са мерки, достъпа до тях да стане още по-труден. Господин председател, позволете ми сега да говоря за политическите приоритети за есента. Първо, нека да благодаря на парламента за конструктивния подход по пакета ПНР, за данните за пътниците. Работихме интензивно по процедурите и след вашата е резолюция от май ще излезем с съобщение по тази тема преди края на септември. Също така ще изготвим предложения за облегчение на споразуменията за ПНР, за данните на пътниците с Съединените щати, Австралия и Канада. Има принципи, които трябва да се приемат преди да започнем да преговаряме, за да имаме защита на данните и да има последователност. Като цяло трябва да има някаква възможност за гъвкавост, но принципите са много близки до онези, които ви приехте през май. Насоките за преговорите ще отразят тези принципи. А, насоките се дават от съвета, но ще направя всичко възможно да има а, последователност. И също ще а, продължи да се прилага споразумението, което е действало до сега по време на преговорите. Надявам се обаче е, е, този период да е възможно най-кратък, за да може е, новото споразумение да влезе в сила възможно най кратък скоро. На 21 септември ще ви дам информация в Страсбург, след като комисията приеме тези пакети. Що се отнася до ПНР за Европейския съюз, не може да се при, е, представи е, това предложение заедно с целият пакет. Вие призовахте за това своята резолюция. То бе споменато и в Стокхолмската програма. Комисията работи за, по съобщение за стратегията за вътрешна сигурност, което ще се приема през ноември. Стратегията ще се базира на предложеното на съвета по правосъдие по време на Испанското председателство. Ще се говори за киберпрестъпленията, организираната престъпност, тероризма, природните бедствия и бедствията предизвикани от човека. Ще се говори и за стратегически цели, за това как най-добре на европейско равнище да можем да се справим с такива проблеми. Разбира се, като се зачитат всички наши принципи и основните права и Европейския съюз ще действа само там, където неговите действия могат а, да допринесат с нещо. Това са основните въпроси, по които работим и вашите предложения са много важни за нас и се опитвам да ги включа. Друг важен приоритет е, приори... е пакета за беженците. Работя с, докладчиците и докладчиците в сянка от вашата комисия. Общата система за беженците е приоритет и 2012 година е срок, който е зададен от Европейския съвет. Срокът наближава, така че политическата воля, изразена от държавите членки, трябва да се превърне в действителни резултати. Надявам се, че ще имаме възможност да обсъдим това, когато стигнем до въпросите. И накрая по схемата за преразселване. Е, надявам се, че съвета и парламента могат да приведат гъвкаво, за да постигнем съгласие възможно най-скоро. По детската порнография и борбата с, с трафика на хора, благодаря на парламента за подкрепата и за двете предложения. Наскоро имаше а, глас, гласуване по а, трафика на хора. Комисията очаква да си сътрудничим добре. Ще представим вашето предложение пред съвета и се надявам да се постигне балансиран резултат. Въпросът е много сериозен. Става дума за робство, което все още съществува в Европа и на други места по света. За, това, за мен това е един изключително важен приоритет и много се надявам бързо да постигнем съгласие между институциите. Има проекта директива за информационните системи. Надявам се, че тя може да се приеме бързо, за да се защитим от кибератаки. Надявам се, че ще напреднем и по Frontex и съм готова да работя с вас и докладчетите по въпроса. Що се отнася до границите, ще предложа нов механизъм за оценка на системата Шенген – и съвет и парламента ще участват. Ще предложим препоръки за Молдова, Украина и Русия и за облегчаването на визите с тези страни, за да може да тръгне диалога по този въпрос, възможно най-скоро. Подготвяме облегчение на визовите режими и с Беларус, Армения и Азербайджан. Също така има и планове за краткосрочни визии за страните от южната страна на Средиземно море. Така че, както виждате, има доста работа и се надявам да работим добре с вас, като са законодатели по всички тези въпроси. Получих вашия документ, госпожо, що се отнася до Франция. Прочетох този, това в Люмон днес сутринта. Доста притеснителна информация. Необходимо е да разгледаме много внимателно и да я вземем предвид, когато правим оценка на случващото се във Франция. Благодаря много, господин председател. Ако имате въпроси, с удоволствие е, ще отговоря. Ще направя всичко възможно да отговоря, а ако не мога, ще им отговоря по-късно, възможно най-скоро. Благодаря. Благодаря, госпожо комисар. Някои депутати проявиха интерес да зададат въпрос, но добре е първо да чуем координаторите. Три минути на координатор господин Бусотил. Благодаря, господин председател, благодаря госпожо комисар. В началото искам да ви поздравя за вашата работа. Само няколко месеца изминаха от вземането на поста ви. Благодаря ви за ентусиазма, поздравления за това, че често се срещате с нашата комисия. Всъщност, вашето поведение е обяснимо, тъй като вие сте били член на Европейския парламент и много добре познавате какви са изискванията на Европейския парламент и как можем да сътрудничим, за да може да има полза и за двете страни. С тази оговорка искам да поговоря по някои въпроси, които и ви засегнахте, а по други не поговорихте. На първо място, въвеждането на по-висока такса от страна на американската администрация, когато се кандидатства за разрешение за навлизане на територията на САЩ чрез системата ЕСТА. Ние разгледахме този въпрос още миналата година. Имаше специална комисия и тогава не се стигна до заключението, че това е повторно въвеждане на виза, само че под ново име. Тогава обаче казахме, че сме много разочаровани и смятаме, че един безвизов режим означава и безплатен режим, без каквито и да било такси. Тези такси от 10 долара, така наречената промоционална такса за пътуване и още 4 долара допълнително за административни е, услуги, т.е. административна такса, като цяло представляват е, въвеждането на такса за виза. Е, общо взето. Така че ми се иска да кажете какво смятате по въпроса и какво възнамерявате да направите в Европейската комисия. Очаквам с нетърпение вашата ответна реакция. По отношение на пакета за предоставяне на обежище, знаем, че той е проблемен и труден. Знаем, че позицията на страните в съвета не е от най-лесните. Има много трудности, които трябва да бъдат прескочени. Оценяваме вашия ентусиазъм, за да се стигне до приемане на пакета до определения крайен срок 2012 година. Има някои липсващи парчета в този пъзел на пакета за обежището. Бихме искали да разгледате въпроса, ако може по-подробно, например, солидарността и споделянето на отговорностите. Този елемент като цяло косвено е засегнат, но няма нормативно предложение. Освен това, говорим за пилотни проекти, но няма законодателен инструмент от този род в този пакет като цяло. Освен това, по отношение на обежището, има отсъствие на мерки, свързани с достъпа до предоставането на обежище. Вие споменахте програмата за презаселване. Това е един от примерите. Ние смятаме, че когато се подготвя един добър пакет, всъщност не даваме възможност на хората да кандидатстват за убежище по един законен, по един лесен начин. Трябва да има легитимен достъп до обежището в Европа. Много често в Южна Европа най-вече ставаме свидетели на проблеми. Там много хора се опитват да навлязат на територията на нашия континент. Мисля си, че в трети страни трябва да се създаде система за придобиване на законен начин за получаване на обежище в Европа прекъсвам, тъй като председателя ми дава знак. Благодаря, господин Бусотел, госпожа Гунц. Не сте вие, добре, госпожа Зипел. Да. Благодаря, господин председател. Госпожо Малстрен, благодаря за вашите изявления, които бяха доста подробни. И бих искала да засегна три теми и естествено искам да започна с следното. Знаете, че много от хората тук имат впечатлението, че не, впечатлението, че не всички елементи в това споразумение ФДП са на лице и не отговарят на съответното качество, което ние очаквахме. Това впечатление може да е лъжовно, но искаме за това да е, зададем нашите въпроси, а именно как е, ще се обменя информацията. Как ще функционира това споразумение за проследяване на, на финансите на терористите? Надявам се, че именно по тази тема ще имаме възможност е, да задълбочим дебатите още тази седмица и имам два-три въпроса, а именно въпроса за критериите, не само за избора на сътрудниците при Европол, а също така и критериите за избора на сътрудниците, които работят в хазната, така да се каже ние бихме искали, не бихме искали да знаем непременно и, имената, а, а просто на какви, на какви критерии трябва да отговаря тях, тяхната квалификация. Защото според мен това не е техническа задача, а хората, които носят тази отговорност, трябва да е, знаят, че тяхната работа имат и полит... има и политическо измерение. Освен това, следният въпрос. Кой решава какъв пакет данни и по какъв начин ще се об... предават тези данни, ще се обменят тези пакети? Ще има ли предприятия, които да се занимават с това, по какви комуникационни канали ще се осъществява обменът? А, мисля, че няма да може да отговорите на всички тези въпроси, но става ясно колко много са отворените въпроси за момента. За базата данни, според мен, въпросът е дали вие смятате, че става дума за прилагането на разпоредбите в, държавите членки или пък на европейско равнище трябва да се наложат промени в директивата, които в последствие да а, спомогнат за по-лесното прилагане на тези промени в държавите членки. И въпрос за детската порнография. Вие знаете, че често се водят дискусии за забраната, за изтриването на интернетно съдържание, но е, при изслушването, което ще се състои в края на септември, ще се говори по тези въпроси и по други въпроси, свързани с тази директива. Мисля, че това е разумно и удачно и уместно и Нещо за пакета за политическо обежище. Вече бе споменато колко трудни са преговорите в съвета. Особено проблематично, според мен, е броя на така наречените транзитни държави и държави със сигурен происход. Може би, може да кажете, кои държави могат да бъдат квалифицирани като сигурни държави. Благодаря. Либералите Алте. Much, Госпожа Вебер. Благодаря. Господин председател, добре дошла и от мое име на комисар Малмстръм. Да, вашия дневен ред, госпожо комисар, е доста амбициозен. Благодарна съм за това, че идвате в нашата комисия, за да ни информирате относно статута на вашата работа и това какво сте направили и постигнали като напредък, няколко въпроса искам да повдигна. На първо място споразумението SWIFT и избирането на длъжностното лице, което ще работи. Разбирам притесненията на комисията относно цялостната процедура, поверителния характер на дейността на лицето, което ще работи. Моя опит до сега показва, че катинарите са за честните хора, а не за измамниците. Кой ще честен, ще видим, а пък нечестните хора, измамниците, ще намерят своите начини да действат. Нищо няма да ги спре така или иначе, вярвайте ми. Тук друго е по-важно. Цялата процедура относно отчетността. Споразумяхме се когато определяхме процедурата, че ако нещо не върви както трябва, ще направим необходимото, защото става въпрос за данни, които засягат европейските граждани. Трябва да се гарантира, че ще има отчетност пред Европейския парламент. Естествено, не можем от самото начало да кажем, че съответното длъжностно лице ще прикрива наредности, но като парламентаристи имаме право на контрол. Ако ме питате, това представлява нещо като стимул да се осъществи по-бързо този двустранен, двоетапен подход за придобиване на данни в Европейския съюз. По отношение на пакета за предоставяне на обежище, моята група би искала той да се запази, да няма постепенен подход. Ние сме готови да чуем предложение за това как ние, европейските депутати, можем да помогнем за деблокирането на дебатите в съвета. Подкрепям Саймън в казаното за солидарността и споделянето на отговорностите. Това е положение, което е неравнопоставено за страните на Европейския съюз. Някои страни, естествено, са изправени пред много по-голяма тежест – когато говорим за европейски граници, трябва да говорим за споделяне на бремето. Още един коментар по отношение на детската порнография или пък стратегията за вътрешна сигурност няма значение. Винаги проявяваме е, загриженост относно ограничаването на правата на европейските граждани. В външния свят има други правила обаче, така че трябва да сме предпазливи. Не винаги има тенденция да прилагаме по-строги права за нас самите, а пък за външния свят да има по-хлабави правила. Благодаря за зелените. Сега господин Албрехт. Благодаря, господин председателю. Имам няколко допълнителни въпроса. Първо, госпожо Малмстръм, Наистина ли смятате, че е реалистично да се завърши работата по ШИС-2? Постоянно изразходваме средства там. Предполагам, че има време да се помисли за альтернативи или за нещо друго. В допълнение към госпожа Вебер по отношение на споразумението SWIFT – И аз задавам същия въпрос като нея. Имам и допълнителен въпрос по отношение на реципрочността и във връзка с взимната правна помощ между ЕСА и САЩ, член 4, където се говори за трансфера на банкови данни. Искам да попитам, САЩ спазва ли тази разпоредба по член 4? когато става въпрос за данни, свързани с наказателното производство в Европа, по отношение на това, което каза госпожа Зипел, по отношение на задържането на данните, ще има, според мен, някакъв вид преразглеждане и се радвам, че вие ще изготвите съобщения за мерките за сигурност в Европейския съюз. Това е изключително важно. Ние като парламентаристи често искаме да има нещо подобно. Прикамвам ви да приложите на практика и онова, до което се стига в а, съдебната практика, тъй като имаме много дела сега пред различните национални съдилища, има дела и пред Европейския съд. Дошло е време да се преразгледа въпроса за задълженията, свързани с задържането на данни в рамките на телекомуникационните услуги, освен това – това е въпрос, който засяга националните правителства. Последният ми въпрос, който не е толкова въпрос, а по-скоро бележка, е следния. Виждам, че когато става въпрос за наказателно производство и наказателно преследване, е много важно да няма една пропаст между вашите правомощия и правомощията на госпожа Рединг. Когато говорим, например, за досиетата на пътниците, Има известни проблеми, има и едно друго досие, където аз съм докладчик за споделянето на данни между Европейския съюз и САЩ. Много често има проблем, когато се говори с САЩ. Тук не говоря само за досиетата на пътниците, говоря и за други теми, като турмоза на деца, например – Говорим за досията, свързани с правата на онези, които са подведени под отговорност. Има много принципи в рамките на наказателното производство, които трябва да бъдат отчетени и спазвани. Важно е, когато работите вие и комисар Рединг, да се осъществи хармонизация. Господин Таварес от името на Европейската обединена левица. Благодаря. Ще започна с споразумението SWIFT, тъй като взимам повод от казаното от колегите. По отношение на избирането на това длъжностно лице от името на Европейския съюз, което ще работи в САЩ, важно е да се каже, че трябва да има прозрачност, макар че онова, което се надявахме, май не го получихме. Освен това, по това споразумение искам да попитам какво се случи през юли и защо през месец юли е, господин Леви, който отговаря за борбата с тероризма, е, заместник е, министър-председателя в САЩ по тази тема каза, че има известни проблеми Чак след 1 август се спомена, че ще има прехвърляне на данни. Искам да разбера в крайна сметка какво ще се прави по отношение на трансфера на данни и трансфера на банкови данни, както каза и господин Наобрехт, тук се засяга член 4 от договора за правна взаимопомощ. Много ме интересува съобщението за вътрешната сигурност, по което работи комисията. Много е интересно включването на природните бедствия. Искам да получа пояснение относно използването на общия ресурс и за справяне с трансгранични природни бедствия, като горските пожари, например. Това лято в Португалия имаше известни спорове, тъй като Португалия не се възползва от средствата, които имаше на разположение. Знаете, че когато се изпращат самолети в помощ, държавите членки трябва да поемат половината от разходите, а за страни, които са изправени в ситуация на криза пред сериозни трудности, много трудно ще се осъществи това. т.е. не се борим с пожарите както трябва. По отношение на презаселването, много често засягаме този въпрос. Това е изключително важна тема, защото ако не постигнем някакво положително развитие, ще загубим набраната скорост и няма да спазим сроковете, определения именно за следващата година, трябва да сме готови. Аз прочетох доклада има една червена линия относно делегираните нормативни актове и бюджета, червена линия за съвета – И последен въпрос по отношение на рехабилитацията на жертвите на изтезания. Чух, че подготвяме център извън Европейския съюз. 20-30% от жертвите по-късно имат сериозни проблеми в живота си, в семейния си живот, в професионалния си живот. Мисля си, че трябва да се опитаме да създадем нови финансови инструменти за рехабилитацията на жертвите на изтезания. Ще имаме устен въпрос и бюджетно изменение заедно с другите групи, според мен. Благодаря от името на Европа на на консерваторите и реформаторите. Нямаме господин Брон сега от онези, които не са обвързани с политическа партия. Благодаря. Говоря като независим депутат, не от името на всички независими депутати. Първо за миграцията на квалифицирани работници. Чухте ли изказването на президента намали в парламента миналата седмица? 35% от а, завършите висше образование в Мали работят в чужбина. И предполагам, че тук става го дума и за много а, служители, а, които работят в здравеопазването. Мисли ли госпожа комисаря, че е, е добра идея да се крадат е, лекари от страни, които толкова трудно могат да ги обучат? Може ли е, да се работи така, за да избегнат разход... развитите страни разходите за обучение на здравни специалисти? Ако се действа по този начин, ако се крадат е, обучените с труд специалисти на бедните страни, те ще си останат бедни за винаги. Мисля, че след като сме дали възможност на президента на Мали да говори, трябва и да обърне внимание на това, което е казал. Друг важен въпрос е, можем ли да разглеждаме хора, които има опасност да бъдат нападнати от граждани на съседни страни, като а, истински а, беженци и можем ли да разчитаме хора, а, които а, срещу които няма индивидуално преследване, а, но а, които живеят в опасна страна като беженци. Добре, а, госпожа Инфелд. Нека първо да е, преминем към отговорите и след това останалите. Thank you, President. Yes, that might answer some questions that, that will come up again as well. Uh, starting with Mr. Buzutil, on the Estafi, yes. Um... По въпрос на господин Бозотил, да, действително изразих този, това ам, становище и аз пред е, Съединените щати. Действително доста изнервящо е. Много граждани се оплакват и това не облегчава движение, трансатлантическото движение и мобилност. Така че повигнали сме този въпрос. Помолила съм и бългийското председателство да включи точката в дневния ред на следващия съвет по правосъдие и вътрешни работи и това ще се вземе предвид и когато става дума за, за ЕСТА за Европа. По беженците. Благодаря, че подкрепихте пакета. Сега им нужда и от вашата помощ, за да се придвижим напред. Някои предложения са по-малко сложни от други, но всички предложения представят известни трудности. Утре ще говорим в Министерската конференция. Мисля, че ще има и делегация от парламента. Ще говорим по въпроса за беженците като цяло и се надявам, че тази конференция ще ни даде представа да, за общото настроение по въпроса, за да се придвижим напред. Солидарността е важна. Тя също се взема предвид в пакета за бежанците. Комисията ще работи по въпроса възоснова на пилотните проекти и други предложения, които са направени. И така очаквам да чуя и вашите идеи. Госпожа Сипъл и много други попитаха за споразумението с SWIFT. Та влезе в сила на 1 август. Разбира се, нямаше как още от първия ден на влизане в сила да има служител, който представлява комисията, но направихме всичко възможно и от края на август е, в Вашингтон е, е командирован е, европейски експерт, който има опит в тази област и който е получил ниво на достъп от Съединените щати достатъчно високо, за да работи с тези данни. Публикувахме обявата за позицията. В сряда е крайния срок за подаване на кандидатури. И когато достигнем до списъка с подбраните кандидати, тогава ще обсъдя с вас принципите и критериите, по които да изберем най-подходящия кандидат. Тук става дума за работа, която е изключително техническа. Това не е политическа позиция. Така че този служител трябва да има някакъв опит в тази област и трябва да може да получи ниво на достъп от Съединените щати. Мисля, че е предвидена среща при закрити врата през септември, където можем да говорим за процедурите на подбор и критериите които да прилагаме при подбирането на кандидатите. И ще информирам а, всички координатори по въпроса. Ще има и екип, който ще преглежда а, свършената работа. Този служител няма да докладва ежедневно на комисията, но ще поддържаме контакт с него и 6 е, месеца след влизането сила на договора ще се сформира екип за преразглеждане, който също ще е, установи контакт с това лице. Представители е, на бългийските власти вече започват изготвянето на този, подготвянето на този екип. По споразумението също ще следваме сроковете, които са посочени в самото споразумение. И след оценката на въздействието се надявам, че ще мога да ви представя някои идеи по въпроса. Имаше и други въпроси по TFTP или споразумението с да, на господин Тавареш. Мисля, че господин Леви заяви, че е имало планирана туристична атака в Норвегия това е лято, но това е, това е било в периода, когато са били прекъснати данните от нето в парламента до 1 август, когато влезе сила споразумението. И така, данните, които доведоха данните, които са били използвани е, за да се предотврати атаката в Норвегия, са били събрани преди този период. Имаше и други въпроси по SWIFT. Е, ако имате е, допълнителни въпроси, е, ще им отговоря в писмен вид, защото се опитвам да поддържам възможно най-голяма прозрачност тук. По въпроса за детската порнография, през октомври в съвета ще има обсъждане по този въпрос, включване в дневния ред. Знам, че като цяло в Европейски парламент има широка подкрепа, но има предложение да се блокира самия източник – на детска порнография. Има и строги разпоредби по отношение на контрола, нещо, което трябва да се договори с всички партньори. По съхраняването на данните, е, господин Албрех потигна този въпрос и други. Работим по оценката. Имахме доста трудно събрахме държавите членки, е, техните реакции по този въпрос. А в крайна сметка най-добрата оценка се прави, когато се разбере за дали е съответната мярка е била ценна или не, дали е използвана добре в държавите членки. А държавите членки е, изключително много се забавиха с предоставянето на, такава, на тази информация. Така че все още нямаме е, достатъчно добра информация, Надявам се, че през следващите няколко седмици ще можем а, да приключим нейното събиране и ще мога да ви информирам. По пакета за беженците а, крайният срок е 2012 година и за това говорим за пакет, защото всичко трябва да се задейства през 2012 година. Говорихме с Бългийското председателство а, и стана дума, че по Евродак а, може бързо да се напредне по квалификациите и документите също за пребиваване. Има някои затруднения с евентуалния механизъм за преустановяване на правата. Само две-три държави членки подкрепят това предложение. По директивите за процедурите и се приема. Тук въпросът е доста по-сложен, но се надявам те да влязат в сила за 2012 година също. Има и някои трудни хоризонтални въпроси и се надявам, че ще можем да се придвижим по някои от тях, за да разблокираме работата по други теми, но разчитам на вас, защото в съвета има много голям голямо нежелание да се работи по този въпрос. А, сега, а, що се отнася до СИС-2, имаме а, а, в момента такът преговорите с евентуалния доставчик и а, ще представим плановете а, и евентуалните сметки за разходите. Сега, що се отнася до припокриването на правомощията между моите и тези на госпожа Рединг, е, това е съвсем естествено, защото тук е един много а, голям ресор бе разделен на две, но ние с нея работим добре и а, ако искате, можем да присъстваме е, едновременно, за да обсъдим с вас някои документи. По стратегията за сигурност. Да, господин Тавареш, една от сериозни, един от сериозните въпроси е какво да правим при бедствия, независимо от това дали са природни или предизвикани от човека. Няма конкретни неща в договора. Има някои механизми за префокусиране на средствата за анализ на заплахите и прочие по рехабилитацията на жертвите е, на измъчване. Този въпрос е, е въпрос, с който не бях запозната. Ще го разгледам и ще ви отговоря. Благодаря, че го повдигнате. Що се отнася до въпроса е, за а, квалифицираните слушатели, е, тук не говорим за лекари, говорим основно за инженери. Като цяло мисля, че е добре това, че става дума за около 16 000 души общо. Мисля, че като цяло е добре това, че хората могат да идват в Европа, след това да се върнат обратно в своята страна е, с някакви средства и с натрупан опит. Мисля, че е добре тук да наблегнем на концепцията за, за, за е, кръгова миграция що се отнася до това, кой има право да иска статут на беженец, всеки има право да иска статут на беженец и има право искането му да бъде разгледано и не възнамеряваме да наложим ограничения. Благодаря, госпожа Интфелд. Благодаря, господин председател. Добре дошла, госпожо комисар. Винаги се радвам да ви видя. Два въпроса. Първо, въпроса за ромите, по който вече говори госпожа Вержо. Чухме новината този уикенд. Изтекли са документи, които показват, че френското правителство целенасочено се занимава с ромски лагери. Въпросът е изключително сложен и проблемен. Едва миналата седмица държавите членки приеха своите стратегии. Колективното изгонване на хора по етнически признак е нещо много-много сериозно. За това се обръща към вас и към колегата ви, госпожа Рединг, която сериозно се опълши срещу направеното. Направете проучване по въпроса. Когато става въпрос за незаконни картели, за трафик на наркотици, например, комисията си прави собствено проучване и не разчита на компании или на някой друг. Втория въпрос е свързан с досиетата на пътниците. Гледаме сега, че има предложения, които ще бъдат, да се надяваме, одобрени следващата седмица. Надявам се, че колегиума на комисарите като цяло ще следва вашите мъдри действия, госпожо комисар. Не на последно място, защото все още принадлежи, предстои да гласуваме по съществуващи споразумения. Да се надяваме, че комисията ще приеме следващата седмица необходимите решения, за да нямаме това разделение и тези грешки, които направихме по отношение на SWIFT. И още нещо. Вече говорихме за програмата за освобождаване от изискване за визи. Знаем, че САЩ използва своята програма за да оказва натиск върху европейски правителства Комисията ще направи ли един преглед на съществуващите двустранни споразумения между страни членки и САЩ и до каква степен се използват досиетата на пътниците като лост в тези двустранни споразумения. Знаем как всъщност се третират тези страни, знаем какво е положението, но искаме да има преглед от ваша страна. Следващия оратор, господин Коелю. Благодаря, господин председателю, благодаря на госпожа Мамстръм за експозето. Моля ви, госпожо комисар, ако може да дадете копия на вашето експозе, тъй като то е пълно с много важни цифри и данни и ще е полезно за нас. Приветствам вашия оптимизъм и това, което казахте по отношение на 6, Искам да, да приветствам и факта, че имате временен график за започването на системата, за даването на ход на, на нейното опериране. Какво смятате и по визовата информационна система? отношение на системата на оценка на ШИС 2, ще може ли да имаме е, съвместно взимане на решения. Тук много е важно да има нов паневропейски подход е, по отношение на тази инициатива и ако представите такава инициатива, ще е много добре. Благодаря. Благодаря, госпожа Боскур. Благодаря, господин председател. Благодаря, госпожо комисар, за вашето въведение. Това бяха много теми и много подробности бяха това. Но въпреки това бих искала да задам някои въпроси. Либерализирането на визовия режим с Босна, с Босна и Сърбия. Това предстои. Има писмен доклад от страна на експертите, така казахте вие, но ще има ли зелена светлина? И още един въпрос за тази област. казахте, говорихте за Украина, за Белорусия, за други страни. Казахте, че работите с тези държави, но Бих искала да знам какво става с Турция, какво е положението там. Това е страна кандидат. Ще има ли ново споразумение? И бих искала да знам какво е, какво е състоянието, актуалното състояние на нещата. Е, говорихте за програмата за проследяване на финансите на терористите. Казахте, че има много предизвикателства. Може ли може ли да, да кажете с примери, че тази програма ще доведе до по-висока сигурност? Благодаря. Господин Котино, благодаря, госпожо председ... господин председател, госпожо председател, госпожо комисар. За мен беше удоволствие да изслушам вашето представяне и е хубаво, че идвате толкова често при нас. Вие говорихте за различни предложения, които комисията обработва. И особено важна е директивата за обмен на работници между различните предприятия, включително и социалната защита на сезонните работници, особено когато те идват от трети страни. Това е нещо, което е важно Важно е за нуждите на тези хора. И тези предложения са много навременни. Има някои пилотни проекти, които бяха споменати. И това е също важно за отговорния начин, по който човек е, трябва да борави с миграционните потоци. Преди лятната пауза Слушахме доклада на Манцевизи и там ставаше дума за едно споразумение за сътрудничество между Италия и Либия за управление на миграционните потоци и за споразумението за реадмисия. Искахме много отговорно да се отнесем към миграционните потоци, и в същото време искахме да оценим, да проучим възможностите за по-нататъчни споразумения. През септември бяхме планирали посещение в Либия. С Либия тези споразумения стават 39 на брой. Мисля, че такова едно споразумение с Либия и между Либия и Италия би било много разумно но те ни трябва едно равно разпределение на миграционните потоци. Трябва ни една равнопоставена политика. За това трябва да работим. Ето за това ни трябва и стратегия от името на комисията. И тук вие и, госпожа Рединг трябва да поемете инициативата. В Сицилия съществуват такива продавачи на души, знаем някои маршрути на миграционните потоци, имаме такива данни. Някои от тях са свързани с търговията с наркотици. Интересува ни тук най-вече въпроса дали има конкретна възможност за сключването на двустранни споразумения между отделни държави. Дали може да се разширят тези споразумения и то в посока север? И дали Европейския съюз може да бъде официална страна по такива двустранни споразумения, господин Пола? Uh, Благодаря господин председател. И аз искам да благодаря на госпожа комисаря за това, че е наш гост. Когато тя казва, че иска да има открит диалог с нас, аз и вярвам и това е нещо много добро. По отношение на пакета за обежището и крайния срок, този въпрос вече получи своя отговор, така че няма да го задавам отново. Втория ми въпрос е свързан с европейския прокурор. Сега, когато имаме Лисабонския договор, вече е възможно да се създаде такъв пост, има ли някакво намерение да се уважи този Лисабонски договор? Благодаря. Госпожа Ромеро Лопес. Eh, Благодаря, госпожа Малстрем, за това, че дойдохте. Съжалявам, че не можах да присъствам на, вашата, на първата част от вашето изказване, но искам да говоря сега за един приоритет. който е много важен и заслужава нашето внимание а именно насилие срещу жени и срещу малолетни. Насилие казвам, защото става дума именно за жени и малолетни. Насилие основано на полов признак. Насилие, което се случва на тъмно, така да се каже, на тайно. Насилие, е, в други култури. Е, но това насилие се случва и в нашата култура. Ето защо смятам, че това е много важно, защото в е, някои моменти се стига до смъртни случаи. например, в някои държави членки се, някои държави членки са успели да намалят происшествията по пътищата. Значи, възможно е да има такива инициативи и в тази област. Бихме могли чрез служби за наблюдение, чрез пунктове за наблюдение да може да анализираме такива случаи. Интересуваме дали има държави членки, които могат да боравят с такива данни, а именно които регистрират насилие, случаи на насилие против жени и малолетни. В Испания, например, имаше 46 жени, пострадали от а, насилие. Във Франкфурт има почти всеки втори ден такива съобщения. Както знаете, има една инициатива на Европейската служба за защита, която бе основана по времето на Испанското председателство възоснова на парламентарна процедура, но парадокса тук е, че има отделни държави членки, в които има различни ситуации, в, които ситуацията е различна. Има държави, в които има публични процеси, когато една жена е заплашена, но това е, но ние говорим за една единна Европа всъщност, а пък всъщност става дума за Европа с две скорости. Има държави, които действат много бързо в тази насока и, а им, и залагат на превентивната дейност, но какво става? Какво става всъщност? Комисията смята, че различните ситуации пречат на, на превенцията на престъпленията поради е, хетерогенезата в Европа, в, поради това различие. Освен това, различни органи могат да се намесят по тази тема. Мисля, че органите на вътрешните работи са именно тези, които носят отговорност и които са компетентни да боравят е, и да се ангажират е, по превенцията на заплахата и на насилието срещу жени и малолетни. Мисля, че вие бихте могли да поемете инициативата в това отношение. Полицията и съдебните органи биха могли да се обединят и да изготвят един общ подход. Е, при детската порнография има правна база, но наказателните мерки тук трябва да се съсредоточим нашите усилия и да работим съвместно, за да предотвратяваме престъпленията. Надявам се да се интересувате от тази тема и се надявам да спечелите госпожа Рединг за този общ подход. Благодаря. Ако не се лъжа, последна думата поиска госпожа Вержо question euh, assez courte à Madame Malmström. Je voudrais lui juste lui demander s'il lui parlait normal que des citoyens européens. Нека да задам един съвсем кратък въпрос на госпожа Малстрам. Според нея, добре, правилно ли е това, че се включват европейски граждани в е, бройката на нелегалните иммигранти? Е, в 40-те хиляди души, които бяха експулсирани от Франция е, миналата година, 11 000 е, са българи и румънци. Т.е. българите и румънците е, се гонят от Франция по правилата е, за експулсиране на нелегални иммигранти. Могат ли тези хора да бъдат третирани като нелегални иммигранти? Госпожа Малмстрем благодаря. По всеки един въпрос може да се проведе цял семинар, но ще се опитам да бъде възможно най-кратка. По въпрос на госпожа Интфелд. Е, четох е, статията в Лимон тази сутрин. Госпожа Вержия също е, цитира този въпрос. Много притеснителна информация ще бъде включен на тази информация в информацията, която събираме в момента в разследването, което се провежда а, участваме и аз и госпожа Реденки, няколко други комисари. Въпросът е доста сериозен. Ще разгледам и казаното от госпожа Вържия, разбира се. И в тази връзка, да, е, една държава членка има право да експулсира лица, които са извършили престъпления от своята територия. Въпросът е обаче следният. Дали тук те са действали срещу конкретни лица или са действали колективно спрямо общността. Що се отнася до ПНР, до данните за пътниците, благодаря на парламента за търпението. Комисията ще изложи своето, представи своето съобщение в Страсбург и а, е, ви уверявам, че е, тази точка а, е, няма да бъде пропусната. И вие ще бъдете информирани първи за решението, преди да бъде информирана пресата. Що се отнася до а, отменянето на визите, а, Интересен въпрос, дали може да се събере тази информация. Ще го разгледам по-късно. Що се отнася до Шенгенската информационна система СИС, там става... А, действително има постигнат успех. Преговаряме с а, компанията. Ще се представи един документ на съвета по правосъди и вътрешни работи в първата, през първата седмица на октомври там ще се обсъди бюджета. След това документа ще се представи и пред Европейския парламент. Подготвяме и втория а, и краен тест на Майлстон 2. Надяваме се, че и през него системата ще премина успешно. Освен това, ще моля своите служители да изготвят едно резюме за вас, за да знаете точно къде се намираме. По системата за оценка на Шенген, знам, че Европейският парламент трябва да е, смята, че трябва да участва на равна нога, така смятаме и ние в комисията. в оценката. По отношение на Турция, действително по много от въпросите има напредък, така че комисията поддържа своята зелена светлина, която бе дадена. Ще се обсъди това с съвета и с парламента и се надявам, че ще можем да разчитаме. По отношение на Турция. Има някои въпроси, е, които все още могат да е, се по които все още може да се работи, но турските власти като цяло са доста е, склонни да сътрудничат и отворени за нашите предложения. Тук не говорим за визите, но след като завършим споразумението за реадмисия, можем да започнем диалог с турските власти и по този въпрос. Въпрос това лято говорихме за новия кодекс за визите, защото той може да улесни доста и процедурата, която се прилага за турски граждани. Надявам се, че ще можем да започнем преговорите по този въпрос сравнително скоро. По споразумението с SWIFT, както отговорих на господин Албрихт и господин Таварес, един добър пример за доброто действие на е, програмата за проследяване на финансите на терористите бе установен, установена престъпна клетка, която възнамеряваше да атакува Норвегия. По въпрос на, госпожа, на господин Яколино, има двустранни споразумения с някои съседени страни. Либия, както знаете, е трудна страна, но е важна страна и за това съм се обърнала към либийските власти и се надявам, че ще можем да постигнем формално споразумение. Можем да обсъдим множество въпроси, не само миграционната политика, но и търговията и сътрудничеството в други области, правата на човека и прочи. Така че установили сме контакт с либийските власти. Ако имаме успех, възнамерявам да отида в Либия по-късно тази есен. Господин Молдър, няма глупави въпроси, има само глупави отговори. А, това е, което съм научила в политиката и така. Държавите членки Въпросът е, за е, главния прокурор е, е, доста сложен. Това е под компетенциите на госпожа Рединг. Бихме искали това да влезе в сила, но все още няма единодушие по този въпрос. Госпожа Ромеро. И аз смятам, че е крайно необходимо да се направи нещо по този въпрос. Е, трафикът е ужасяващо престъпление. Трафика е, с сексуална цел. Но също така има и е, един е, вътрешен въпрос, свързан с домашното насилие, ужасяващо колко много хора са засегнати от него, включително и в моята родна страна. Много може да се постигне, ако просто обменяме информация. И в крайна сметка, разбира се, държавите членки е, са отговорните в този случай, но е добре ние да направим колкото се може повече. Госпожа Рединг работи по един документ е, за равнопоставеността между половете и ще я информирам за вашето изявление. Мисля, господин председател, че покрих всички въпроси. Някои от нещата се припокриваха. Ако е, смятате, че съм отговорил, благодаря ви. Е, благодаря за въпросите и разбира се аз и моите служители сме готови да си сътрудничим с вас и да ви предоставим информация. И ние, казва председателят. Уверен съм, че говоря от името на цялата комисия по граждански свободи. Благодаря ви за желанието за сътрудничество. Вече сме установили чудесна практика на сътрудничество. Така ще бъде и за напред. Очакваме с нетърпение да видим какво ще стане в а, онази област, която засяга и вашата работа, и нашата работа. Благодаря ви още веднъж за сътрудничеството. Продължаваме с следващата точка. ¿Eh? porque es un tema europeo. Porque es un tema europeo. Yes. Yes. Dear colleagues, without further ado, no further delay, we thank you. If we proceed to the following point, which is number five. Продължаваме с следващата точка от дневния ред, номер 5, споразумение между Европейския съюз и САЩ относно защитата на лични данни за целите на прилагането на закона говорим за двустранно споразумение. Сега тази точка ще ни представи колегата Албрехт. Той е докладчик. Ще ни представи първите два работни документа относно бъдещето на това споразумение между Европейския съюз и САЩ. Става въпрос за защитата на лични данни, когато те се прехвърлят и обработват за целите на превенцията, разследването, разкриването и наказателното проследване на престъпления, включително тероризъм, в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно правни въпроси. Ще дам думата първо на докладчика, след това ще чуем комисията и след това колегите. Ще чуем естествено и представителя на съвета. Тук господин Албрехт има думата. Благодаря. Благодаря за тази възможност да представя тук това толкова важно споразумение. Искам в началото да благодаря на комисията и най-вече на кабинета на госпожа Рединг за извършената работа, за това, че включиха в работата мен и докладчиците в сянка, работата по отношение на мандата и преговорите по това споразумение. В продължение на години Европейския парламент моли за такова цялостно рамково споразумение с американското правителство, споразумение, което регламентира прехвърлянето на лични данни в рамките на полицейското и съдебното сътрудничество по наказателно-правни въпроси. Това споразумение се предвижда да бъде задължителната рамка за всички други споразумения, като SWIFT и данните за пътниците. Знаем как протекоха дебатите по тези споразумения. Според плановете на комисията, това споразумение автоматично ще промени досегашните мерки, които се прилагат, така че това споразумение ще бъде цялостно. парламента изрази своето желание да има такова цялостно споразумение, когато наскоро се обсъждаха споразуменията за данните на пътниците и споразумението SWIFT, ние имаме едни и същи стремления с САЩ, когато става въпрос за обработката и защита на данните. това ние, заедно с секретарията, изготвихме първи два работни документа. Те представят най-вече състоянието на защитата на данните в Европейския съюз и в САЩ. Ние като депутати трябва да имаме една основа на която да стъпим, когато става въпрос за разликите, приликите и трудностите между двете страни по това споразумение. Имали сте вероятно време да прочетете тези документи, няма да ги представям в дълбочина. Това са първите документи от този род. Ще има още един или два документа, които ще изготвим в видните няколко седмици по въпроса за формата и съдържанието на едно такова споразумение. Така ще навлезем в по-голяма дълбочина. Ще разберем малко повече от съвета и комисията относно мандата. По отношение на тези два настоящи документа сега, те представят общата рамка в Европейския съюз и САЩ. Има две основни разлики. По отношение на европейското право, непрекосновеността на личната, личните данни и тяхната защита са фундаментално човешко право в член 8 на Европейската конвенция по човешките права и член 16 на Лисабонския договор, неприкосновеността на личните данни се споменава като основно човешко право. В САЩ тази неприкосновеност не се счита за основно човешко право, по-скоро за нещо като автономност в САЩ имаме откъслешно законодателство. Имаме закон от 74-та година по въпроса за неприкосновеността. Имаме и някои други нормативни актове в Америка по тази тема. В Америка от друга страна има в Европа има ограничение по отношение на целта на събиране на данни, както и разпоредба, която казва, че трябва да се събират минимален брой данни. Тези неща не присъстват в американското право. Освен това, независимия надзор в Европа имаме орган за надзор и служби, които се занимават с неприкосновеността на личните данни. В Америка има органи само в рамките на съответните институции, т.е. няма независим орган. Както знаем от преговорите по SWIFT и досета на пътниците, че има различни възможности за правна защита, тези въпроси сега ще бъдат обект на действие от страна екипа на госпожа Рединг в рамките на преговорите в Европейския съюз. Имаме нормативна рамка, например по бившия трети стълб имаме рамково решение на съвета от 2008 година 1987 имаме решението от Прюм, имаме решението за Европол, двустранни споразумения, сега имаме SWIFT и досетта на пътниците. Това споразумение което се предвижда да се създаде, би трябвало да бъде цялостно, когато става въпрос за прехвърлянето на данни към трети страни, най-вече по отношение на САЩ. Това споразумение ще стане основа за съпоставка по отношение на бъдещата директива за защита на данните, която също ще покрие третия стълб. Това е нещо като еквивалент на споразумението Safe Harbor, само че в рамките на наказателното право. Както вече ви казах, в следващите документи ще обсъдим приложното поле на това споразумение, как да съберем на едно място принципи като пропорционалността, тъй като в европейското право имаме едно тълкуване, в американското друго, как ще разрешим проблема с минималния характер на събирането на данните, как ще се справим с проблема с реципрочността, както и независимия характер на органите за надзор. Ще има въпрос не за съдържанието, а за формата. Това ще е част от много други документи, които ще изготвим. Аз предпочитам да има задължителен нормативен акт, международен договор. Това ще засегне естествено и участието на Американския конгрес – тук трябва да видим каква ще бъде нашата цел и как ще постигнем целта за задължителен характер на споразумението от двете страни на Атлантика. Може би ще трябва да се, присъеди, да се променят и американските нормативни актове с докладчиците в сянка решихме да продължим работата, да направим изслушване в комисията по граждански свободи. Кога ще стане това, ще реши секретарията. Решихме в крайна сметка това да бъде в края на октомври. Решихме да изпратим и делегация за това споразумение, но това ще бъде в началото на следващата година, не в рамките на тази година. Идеята е да работим в тясна връзка с нашите колеги в Сената. Това беше практика, когато обсъждахме и SWIFT. Тогава председателя Бузек и хората, които работеха с него, взеха решение да се започне едно цялостно сътрудничество с САЩ по отношение на защитата на данните. В заключение, по отношение на мандата, мисля, че решението няма да се вземе преди края на ноември. Може би трябва да има проекторезолюция от страна на комисията за сесията в Страсбург през ноември за да може и нашата комисия да вземе отношение по отношение на мандата за това споразумение своевременно. Сега ви давам думата за коментари и очаквам с нетърпение вашите реакции относно споразумението и двата работни документа. Това е от мен. Благодаря. Sure. Sure, going... Определено ще проведем дебат. Виждам, че някои от членовете искат да вземат думата. Сега обаче по-добре да чуем представителите на комисията и на съвета. Госпожа Боланже от името на съвета има думата, ако не се лъжа. Euh, Благодаря, господин председател. Докладчикът спомена че комисията е направила препоръка към съвета в края на май 2010 година, препоръка за подписване на едно споразумение между Европейския съюз и САЩ. Става дума за рамково споразумение за предаване на данни за целите на прилагането на закона. В същото време се съблюдават принципите на съдебното сътрудничество по граждански и наказателни дела. Става дума за поверителни документи и в момента тъкат консултациите в съвета. Искам да спомена четирите важни цели на комисията, които също бяха споменати. Става дума за едно завишено ниво на защита на основните права и свободи на хората, които имат връзка с личните данни на хората. Става дума и за правата на хората и техните права, така както са залегнали в договора от Лисабон. Това беше първата цел. Втората цел. Искаме една ясна и кохерентна рамка и правно обвързваща рамка за обмена на данните на лицата за споменатите цели. Става дума за това да се запълнят пропуски от миналото, защото между САЩ и между Европейския съюз – съществуват различни правни рамки. Трябва да се постигне едно по-високо ниво на защита на личните данни при обмена на лични данни, за да не се стига до наказателни дела в тази област трябва да се вземат предвид и определените ограничения по отношение на засегнатите лица, когато, те, когато става дума за наказателни граждански дела в унисон с принципите на Хартата за човешките права. Освен това, трябва да се разшири и обхвата на това споразумение, така че да се обхванат съществуващите за сега изключения имаме директивата 9946, където също става дума за обмен на данни, но това не е правна основа за публичните власти, за обмен на данната, на, на личните данни на лицата. Това беше от наша страна. Моро, Демия Моро. Благодаря, госпожа Бланше, от страна на съвета. Господин Моро, благодаря, господин председател. Аз отговарям за защитата на личните данни и се занимавам с въпроса от 18 години и съм проследил преговорите по отношение на SWIFT и на досиетата на пътниците. Занимавам се с опазването на човешките права в тази област. И искам да кажа на всички, че е, познавам темата много добре. При тази тема имаме една основна трудност. А именно, е, въпросът е да разберем как функционира американското правораздаване работата на юристите на Европейския парламент също се сблъскаха с тази трудност. Американското право е нещо много сложно. Това са първите стъпки на съвета да се споразумее с мандата и да приеме, да проучи целите, поставени от комисията. Те също трябва да бъдат всети предвид. Но трябва да кажем, че има първи стъпки от двете страни. Имаме споразумението на работната група за защита на лични данни на високо равнище. Independent minimization, това бяха ключови думи в този контекст. Американската правна система и американската концепция не съответстват на, нашата, на нашите, но в Работната група по защита на личните данни на високо равнище е, бе, постигнат, бе постигнато съгласие. Това означава, че в момента ние преследваме целта да проучим всички възможности на американската правна система, да ги проучим и да разберем дали може да получим достатъчни гаранции, които да съответстват на европейската правна система. Радвам се на сътрудничеството с господин Албрехт и докладчиците в Сянка и смятам, че ние преследваме една и съща цел. Става дума за защита на личните данни, на основните права на нашите граждани и на прилагане на тези права в американската правна система. Господин Бронц particular point of the order of the day again. Mr. Bronze, you got the... Господин Бронс, имате думата по тази точка. Благодаря. Този въпрос вероятно е получил своя отговор, макар че съм стигнал такава възраст, че може би не си спомням. Сега, какви гаранции имаме, че САЩ няма да даде информация от Европейския съюз на други страни? Или пък няма да се прехвърлят а, някои заключения за трети страни. Притеснявам се, че САЩ може да прехвърли информация или заключения към една страна от Близкия изход относно гражданин, който се счита за подозрителен. И се притеснявам, че това лице може да бъде обект на заплахи от страна на а, е, тези страни в Близкия изток, а, е, заплахи свързани с екзекуция, а, е, преследване и така нататък. Благодаря, госпожа Зипел. Госпожа Сесил, благодаря. Госпожа Сепел, естествено правните системи а, са различни и то не само правните системи между САЩ и Европейския съюз, но и правните системи в рамките на Европейския съюз са много различни, което допълнително осложнява нашата дискусия. Става въпрос да намерим възможност отвъд правната тематика да намерим възможности за споразумение. Когато, говори, когато господин Бронс говори за гаранции, мога да кажа, че няма 100% гаранции. Винаги, когато сключвам споразумение, съществува възможността една от страните да не спази обещанията си. Но ако мислим така, то тогава може изобщо да се откажем от политиката. Може трябва да се опитаме да сключим споразумения, които да гарантират правата на гражданите. И мисля, че това е един много интересен процес, защото става дума за различни системи. И така с любопитство очаквам третия доклад на господин Албрект, който ще опише характеристиките на различните системи, защото на тази база очаквам един много ангажиран и много, много ангажиран дебат и дебат по същество, защото трябва да защитаваме в крайна сметка интересите на нашите граждани. Благодаря. Някой друг? Добре, тогава връщам думата на господин Албрехт за допълнителни коментари. I don't want to follow up very long on this. Не искам да навлизам в много големи подробности. Мисля, че имаме достатъчно възможности е, за гъвкавост, така че да си подредим приоритетите, особено що се отнася до третите страни и до целефи бюджетните ограничения, както и до възможностите и от двете страни да има задължителни принципи за ограничение на начините, по които се ползват трансферираните данни. Това е много важно и е, за споразумението SWIFT и за PNR. И за това Бих се радвал, ако можете да коментирате по работните документи и да дадете своите предложения за това как можем да разрешим нещата, особено в рамките на настоящото е, действащо законодателство, но и във връзка с принципите, които бихме искали да започнат да действат. И също така, мисля, че е добре да уточним кои са принципите, които ние като комисия искаме да се следват, когато става дума за трансфер на данни, защото е добре европейските институции да са обединени по тези принципи в процеса на преговорите. Благодаря. Благодаря. Може би комисията или съвета искат да се изкажат по съвета, а по този въпрос? Не, в такъв случай приключваме работата по тази точка от дневния ред и преминаваме към следващата точка от дневния ред. Последната точка. в която става дума за правата на заподозрените в наказателните производства да бъдат информирани е, за своите права и е, за това какви точно обвинения са повдигнати срещу тях. Тук има предложение за директива, което идва от Европейската комисия. Това е втората стъпка от пътната карта по процедурните права, прията миналата година от съвета и включена в е, Стокхолмската програма. the Commission, which should be taking the floor in order to start the presentation of this. Тук ще бях информиран, че а, представителите на комисията, които трябва да участват при разглеждането на тази точка, все още не са тук, защото сме свършили работата си по-рано, така че нека да ги изчакаме така, че да започнем на време, както беше обявено по програма. Така че след 10 минути отново ще подновим заседанието. Благодаря. Dear colleagues, no further delay. If you do not mind... И така, колеги, ако нямате нищо против, нека да продължим своята работа. за да използваме максимално времето, което имаме на разположение. И така, продължаваме Точка 6. Директивата за правото на заподозрените лица в наказателните производства да бъдат информирани за своите правила и за обвиненията срещу тях. Много важна точка в Стокхолмската програма. Първата стъпка е успешно финализирана през юни 2010 година с, с директивата за правото на превод устен и писмен в наказателните производства. Спомняте си, че това беше доклада воден от баронеса Лътфорд, а сега у нас в Европейския парламент, Комисията по граждански свободи, а ние се борим за по-широки процедурни гаранции за наказателните производства от много време и очакваме следващите крачки по въпроса. Нека да ви припомня, че Комисията по граждански свободи все още не е уточнила кой ще поеме доклада. Това ще се уточни на съседанието на координаторите, но приветствам представителите на Европейската комисия, които са вече тук. Господин Цонка, имате думата. You, Благодаря, господин председател. Извинявам се, е, че е, се наложи да почакате няколко минути. Е, опитахме се да дойдем точно в часа, който бе предвиден в дневния ви ред и тъмън бяхме тръгнали когато получихме обаждането, че вече приключвате предната точка, дойдохме възможно най-бързо. И така. Много се радвам, че мога да благодаря на Комисията по граждански свободи и нейния председател за широката подкрепа по триолога по мярка А правото на писмен и устен превод. Една мярка, по която скоро ще се приеме директива в съвета. Смятаме, че това ще се случи в следващите няколко седмици. Това е ясна заявка, за, е, ясен знак за това, че институциите са работили много бързо и много ефективно заедно, за да превърнат пътната карта в действителност. Очакваме да продължим да работим така добре и по останалите мерки. И така, следващата мярка, мярка Б, е едно предложение по отношение на правото на информация. Предложението е прието официално от комисията през юли и веднага след това е предадено на парламента и съвета – и очакваме преговорите да започнат следващата седмица под вещото ръководство на Бългийското председателство. Това предложение има за цел да откликне на подканата в пътната карта, прията миналата година през декември от Европейския съвет, която посочи мярка Б като стъпка номер 2 в този процес. Нашата цел ще бъде да се хармонизират два елемента на правото на информация с тази мярка. Първо, информацията за правата на за подозрения, т.е. процедурните права, и второ, информацията за обвиненията. Т.е. какви обвинения, са предявените обвинения срещу лицето в съответното наказателно производство. И двете права са залегнали в член 6 на Европейската конвенция по правата на човека, както и в е, юриспруденцията на съда в Страсбург. Но все още има големи разлики в начина по който е, се прилагат тези изисквания в различните държави членки. Това въжи и за вида информация, който се предоставя на лицата и за момента, в който се предоставя тя и за метода, по който се предоставя. Комисията ще предложи всички арестувани за подозрени лица да получават в писмен вид информация за своите права. Това е ново право, което създаваме на европейско равнище. Изискването в писмен вид да се предоставя информацията на заподозрение и за тази цел вече имаме един модел за такова писмо. Този модел обаче е просто една насока. Не е задължителен и няма цел да бъде задължителен, просто един образец, по който държавите членки да могат да изготвят, ако искат да го използват като образец, своите песна, писма. Близо 15 държави членки не прилагат практиката да предоставят писмена информация. Разбира се, държавите членки имат право да добавят допълнителни права, ако подозренията има такива. Във всеки случай в този образец се оточняват четири права на заподозрените и в някои страни е такъв, такава информация може да се предостави на много езици има страни, в които този документ е наличен на 40-50 езика. Има също така възможност тези писма да бъдат преведени на 23-те официални езика, за да може държавите членки да ги приведат в съответствие с собствените си изисквания. Другия важен елемент в информацията, която се предоставя на заподозрените лица, е свързан с обвиненията, които са повдигнати срещу тях. Тук отново говорим за. Тук също говорим за право на достъп до преписката по делото, т.е. цялата информация, която е събрана от властите цел използване е, за е, обвинението срещу това лице. Обвиненото лице, заподозреното лице е, трябва да има достъп до всички материали в тази преписка. Отново целта тук е да се постигне един минимум а, на права, който е- да е задължително наличен във всички държави членки. И се надяваме, че по този начин и взаимното доверие между държавите членки ще укрепне и а, инструментите за взаимна правна а, за, за правното сътрудничество между държавите членки ще е, се прилагат по-често, така че е, сътрудничеството да действа по-гладко, да има повече доверие и съдиите и прокурорите и засегнатите е, граждани да могат да имат доверие на системата. С удоволствие ще отговоря на вашите въпроси и това е всичко от мен за сега. Благодаря. You, Благодаря, господин Цонка. Сега ще ви дам думата за изказвания. Чуди се обаче дали председателството на съвета ще иска да се изкаже. Господин Серж Биоле. Господин, господин Флор. Добре, имате думата. Oui, merci, Благодаря, господин председател. Председателството благодари на комисията за тази инициатива. За съвета е много важно а, да се вземе предвид тази пътна карта. Съвет очакваше инициативата на комисията. Много е важно да не загубим инерцията, която сме набра... набрали. Вече съществува, вече е на лице първият модел който ще бъде по принцип прият през октомври от съвета. Трябва да има и втора стъпка, която също е толкова важна. Тук става дума за едно право, което е също много важно, но още е доста рано да се каже в каква посока ще тръгне дискусията в съвета. Още, те още не са започнали но е много важно да се създаде един минимален стандарт по отношение за правото на информация. Интересно е предложението на комисията. А, много интересно е това писмо, в което се обясняват правата на заподозрените лица. Дискусиите ще започнат скоро. Мога да кажа на Европейския парламент, че съвета ще се опита в най-кратък срок да излезе със становище и да започне диалог с Европейския парламент по тази тема. Ще направим всичко, което е по силите ни. Съвета ще се занимае с този въпрос възможно най-бързо. Надяваме се, че до края на годината ще имаме нещо на лице. И така. Членовете сега на парламента госпожа Зипела първа. Тя поиска думата. Не, всъщност не е поискала думата. Добре, господин Албрех тогава. Благодаря. Първо искам да ви благодаря. Оценявам високо пътната карта и създаването на минимални стандарти в рамките на наказателното производство, имам два въпроса. По отношение на писмото, което уведомява за правата и достъпа до информация в рамките на наказателното производство, първият ми въпрос е свързан с достъпа да се запази мълчание. Това право не е включено тук в а, документа с правата. Искам да попитам защо. Защо не се казва, че имате право да запазите мълчание и по този начин да не се самообвините по някакъв начин. Това е важно. Как ще се включи този въпрос и е дали изобщо ще се включи. И на второ място достъпа до информация. Смятам, че е много важно не само да се гарантира някакъв достъп, а и да може адвокатите на обвиненото лице да имат достъп до всички документи, без да се ходи в някаква специална зала или нещо подобно, тайна зала. Имате ли някакви идеи за включването на тези елементи? Благодаря. Благодаря. Господин Бусотил. Благодаря, господин председател. Благодаря на комисията за представянето. В началото искам да кажа, че тук процедурата е много по-ясна от онази, която следвахме при първото досие относно процедурните права. Тогава не знаехме каква процедура да следваме. Сега обаче сме се върнали към нормалното. Имаме предложение на комисията към съвета и Европейския парламент го разглежда. Сигурен съм, че Европейския парламент ще погледне благоприятно, както направихме и с предишните две предложения. Също имам няколко въпроса, които целят получаването на допълнителна информация от страна на комисията. Първо, говорим за писменно уведомяване относно правата или писмо. Комисията обаче каза, че това няма да бъде едно хармонизирано единно писмо. Искам да получа малко повече информация от комисията. Какви трудности предполагате, че ще има, за да не може да има едно и също упоменаване на правата, един и същи документ с правата за всички от тези, които са обект на арест в Европейския съюз. Ще има ли минимални стандарти, които ще дадат възможност на държавите членки да добавят към тези минимални стандарти? Или просто ще има възможност да се направи писмена декларация относно правата на задържаното лице. Ако може комисията да поясни. На второ място, какви точно права ще се включат? Допълнителни подробности искам даже повече подробности от тези, които поиска колегата Албрехт. И накрая ще има изискване само за писмена декларация или ще се дава и обяснение. Може да има ситуация, в която съответното лице е неграмотно или грамотно е, но не може да проумее тази е, декларация с е, правата, която му се дава. Така че ще има ли нещо друго в това писмено е, предложение? Благодаря, госпожа Лътфорд. Благодаря, господин председател. Аз отговарях за този е, не е нормален характер на процедурите, както поясни приятеля Хейнен, се радвам, че идва това предложение толкова бързо след е, приключването на дебатите по мерките, свързани с писмения и устния превод. Там имахме сериозни трудности, с които трябваше да се справим породени от влизането в сила на Лисаболския договор. По средата на цялото занятие не беше лесно. В крайна сметка обаче успяхме и се радвам, че бързо успяхме да преминем нататък, да се надяваме, че ще запазим набраната скорост, не само за тази, ами и за всички други мерки, свързани с наказателните производства, за да избегнем повторна ситуация на 5 годишна пълна суша по отношение на правата в различните видове производства. Благодарна съм на заместник председателя на комисията Рединг и на членовете на комисията за този е, положителен стимул. Имам само един въпрос. Надявам се, че ще успеем по време на белгийското председателство да изминем дълъг път към това официално споразумение. Малко съм объркана, може би защото не съм прочела достатъчно добре обяснението. Каква е разликата между член 3 и член 4? Член 3 говори за правото на информация, когато има заподозряно лице или лице, на което е предявено обвинение. Казва се, че трябва да се даде информация относно правата на достъпен, прост, ясен език. А когато има арестувано лице, тогава трябва да му се дадат правата в писмен вид, чрез една декларация. Чуди се дали трябва да се прави такава разлика между тези две положения. Не може ли да се даде такава писмена информация и на, за подозряното лице. Защо трябва да има различно третиране? Това може да доведе до осложнения. Искаме да подобрим кохерентността, последователността, нормалното предоставяне на информация, може би това ще стане, ако включим по някакъв начин член 3 и в член 4, за да имаме една процедура. Това е. А именно уведомително писмо за правата. Господин Бронс. Благодаря, господин председател. Изненадвам се, че е необходимо да се каже на държавите членки за това, че заподозрените лица трябва да бъдат информирани за това, в което са обвинени. Да не говорим а, за това, че трябва да, се, а, е, а, е, им, да им се дава информация за а, техните права. Най-притеснителното е, че хората могат да бъдат прехвърлени в страни, на които трябва да им се припомнят подобни неща, чрез Европейската заповед на арест. Вече имаме притеснение за прехвърляне на граждани в страни с по-низки процедурни стандарти и вече виждаме, че тези притеснения са основателни. Смятам, че а, осигуряването на минимални процедурни стандарти трябваше да предхожда Европейската заповед на арест, а не да идва след нея. Господин Фантер, стоп. Благодаря, господин председател. Имаме предложението на комисията и на втора страница става дума за директивата, която вежи за преводите и която е приета октомври 2010. Това не е съвсем вярно. Трябва да се види този въпрос. И освен това за правната рамка. Комисията а, каза някои неща, но те не бяха убедителни за мен. А, субсидиарността трябва да се спомене. Бих искал да чуя повече обяснение от страна на комисията, според мен. А, тук става дума и за това, че неща от, че наказалния процес е част от правната система на отделните държави ви членки, освен това правото на мълчание, да се запази мълчание, трябва също да се вземе предвид. директивата тук не взима предвид тези различия между отделните правни системи. Как е, ролята на парламентите ще бъде взета предвид? Тоест, е, въпросът за субсидиарността остава отворен. На второ място става дума за различните традиции, е, конституционални и правни традиции на държавите членки. Тук трябва да вземем отново въпроса предвид за субсидиарността. Това е член 2 от договора за функционирането на Европейския съюз. На трето място, когато някой бъде задържан, той е, ще му бъде пред, на него ще му бъде представен един формуляр на 40 езика. Как конкретно ще изглеждат тези неща? Yes. Не виждам други желаящи. А, госпожа Ромеро. Благодаря, господин председател. Аз е, още преди малко се бях, е, исках да взема думата, но не ме видяхте. Е, това е моят първи мандат като европейски депутат и може би за това съм малко задъчена, че е, се говори за правото за преводи, а не се, не се започва с основните права на хартата и основните права на съдържаното лице. Но нещата са се случили както са се случили. Нека мислим за пътната карта. Може само да се надяваме, че и останалите аспекти на правата от, на, на заподозряното лице ще намерят своя израз тук би било хубаво да имаме един цялостен пакет, защото не може нещата да се разделят. Не може да се говори за правото на превода, без да се говори за правата на заподозрените лица. Бих искала да помоля комисията да се заеме с правата на заподозрените лица, които не са били, били взети до момента предвид. Искам да се обърна за това и към Белгийското председателство. Мисля, че нещата не са се случили както трябвало. В спешни случаи държавите членки също могат да вземат инициативата, т.е. Бългийското председателство също може да се ангажира за това пътната карта да бъде приета, когато едва когато бъде прият един цялостен пакет за правата на заподозрените лица. Става дума тук за 15 държави членки, които не прилагат това уведомително писмо. Бих искала да знам кои са тези държави членки. Може ли комисията да ни каже? И може ли комисията да ни каже кои са предизвикателствата пред тези страни? и пречките, поради които те не прилагат това уведомително писмо. Защо не се прилага? Какви са пречките? Пред уведомителното писмо да отговаря на минимални стандарти. Ел. Благодаря. Няма други желащи да се изкажат. Нека да дадем думата отново на представителя на комисията, господин Цонка за първи кръг от отговори на зададените въпроси. Благодаря. Благодаря на всички членове на Комисията по граждански права. Благодаря за коментарите. Вижда се, че проявявате сериозен интерес към това досие. Още веднъж ви благодаря за активното участие в процеса на съвместно взимане на решение. Защо само тези четири права в Декларацията за правата и не други? Защото идеята на комисията беше да не хармонизира същността на тази декларация с правата. Искаме да се дадат предварително онези права, които би трябвало да се появят в тази декларация или писмо, но това е все пак само един модел, един индикативен модел. Държавите членки могат да го допълват, могат да добавят неща. По никакъв начин това не засяга правата, които се използват в момента в държавите членки. Освен това, след няколко години искаме да има актуализация на тази декларация, когато изготвим нашия доклад за прилагането на практика на тази директива. Когато се появи този доклад за настоящото предложение, тогава ще допълним и правата. През декември миналата година се прие пътна карта ...2013-2014, когато се приложи на практика тази пътна карта, ще трябва да преразгледаме и съответно тези права и съответно тогава тази декларация може да стане задължителна. Тогава ще трябва да има хармонизация по отношение на тези права. Така че ще се върнем към тази декларация за правата съвсем скоро в бъдеще. 12-те държави членки, които прилагат вече такава декларация за правата, са упоменати поименно в оценката на въздействието. Не искам да ви ги изчитам сега. Документът е с публичен характер, така че винаги може да го прочетете. Съвсем бързо може да разберете съответно кои са тези 15, които не дават такава декларация с правата. Какво ще стане, ако лицето е неграмотно или има проблем с е, четенето или някакъв друг е, физически проблем? Изискването е да има асистенти и предоставена помощ за лицето, което не може да разбере декларацията с правата. Значи първо тези права трябва да са написани по един а, ясен начин, на разбираем език, ако има текст, който а ако сте прочели по-скоро текста към това предложение, ще видите, че той е прост. А, съответно е прост език на информацията, която се дава. Ако лицето не може да разбере този прост език, се предоставя помощ. Защо има разлика между членове 3 и 4? По отношение на заподозрените лица и по отношение на арестуваните лица. Обяснението може да се намери в препоръките на Европейския комитет срещу изтезанията – в техния доклад от 2009 година, който се нарича CPT стандарти, стандарти на Комитета против изтезанията, там ще видите, че онези, които имат нужда от писмена информация, са онези, които са обект на задържане, защото те са в по-уязвимо положение от заподозрените лица за подозрените лица, които още не са задържани. Естествено, в края на целия процес държавите членки може да решат да комбинират тези две разпоредби и да изготвят декларация с правата, която да е приложима за всички видове лица. В оценката на въздействието ще включим, в оценката на изпълнението ще включим и препоръки от този род. До сега следяхме пътната карта. Идеята е да се върви по последователността определена в пътната карта, защото ако има някакъв голям взрив от законодателство, пак ще се провалим. През 2004 година предложихме такова мащабно законодателство. Някои евродепутати тогава призоваваха за такова законодателство, само че се провалихме. Естествено, имаше трети стълб, имаше различен договор. Така или иначе, обаче, преговорите за всяко едно право се провалиха по различни причини. Ние смятаме, че ако се кара право по право, ще се стигне по-лесно до успех тази политика на постепенен подход е политиката, която ще доведе до пълно изпълнение на пътната карта. Последния въпрос. Означава ли това, че тези права би трябвало да са приети преди много време, когато обсъждахме и преговаряхме по Европейската заповед за арест? Разбира се, един от основните елементи в заключението от Тампере преди 11 години показва, че държавите членки осъзнаха, че взаимното признаване няма да проработи без да се сближат минималните стандарти относно правата на хората. Както вече ви казах, комисията изготви зелена книга, изготвихме съществено предложение през 2004 година, обаче всичко това се провали. Сега преговаряме възоснова на пътната карта с пълна ангажираност от страна на държавите членки, комисията и парламента. Това е план Б, само че план А не проработи. Ето, вижте, вече приехме една от мерките. Връщам се към въпроса на господин Бусотил относно датата на страница 2. Това е датата, която се предвижда за мярка А. Мярка А трябва да се приеме официално на 8 октомври, така че това не е дата за предложението, а за първата мярка, за която говорим. Благодаря. Благодаря. Съветът иска ли да се изкаже по темата? Не. В такъв случай мисля, че приключихме работата си за деня. С това приключихме с дневния ред. Моля координаторите да останат в залата, за да преминем към заседанието на координаторите. Но нека отново да ви припомня, а, че се движим по такъв начин, че ще ни се наложи да изчакаме до 6 часа, да направим една почивка до 6 часа, когато е предвидено в програмата да започне заседанието на координаторите. Благодаря.